Dear colleagues, I think that... Uh, Уважаеми колеги, смятам, че можем да започваме. Първата точка в дневния ред е приемане на дневния ред. Ако няма възражения, приемаме дневния ред без изменения. Съобщение на председателя. Бих искал да ви напомня, че днес имаме 19 езика, превод на 19 езика и нашето заседание ще бъде при закрити врата, т.е. няма да се излучва в интернет. Ето, тук до мен стои причината за днешната ни среща в рамките на новия структуриран диалог с Европейската комисия. Поканихме комисаря Каниете сред нас – най-напред ще чуем уводни думи от страна на комисията, сред което ще дам думата и на колегите. Нека да чуем господин комисаря и това, което има да ни каже. Господин Лавия, почитаеми депутати, нека най-напред да благодаря на вашата комисия, на Европейския парламент за силната подкрепа по енергийния съюз, която задава кохерентна рамка за нашата политика в областта на климата и енергетиката за следващите 5 години. Днес аз ще се спра на аспектите свързани с работата на тази комисия за тази година, а именно схемата за търговия с емисии, енергийната ефективност, възобновяемата енергия, управлението на Европейския съюз и преговорите по климатичните изменения в Париж тази година. Нека да започна с схемата за търговия с емисии, която е една от основните стълбове на нашата политика. Тази схема е важна част от нашата работа във връзка с постигането на устойчив енергиен съюз, който се вписва и в рамките на политиката за борба с климатичните изменения. Може би си спомните, че миналия ноември аз се ангажирах да а, приведа схемата за търговия с емисии за периода 2030 година в рамките на законодателството. Това изцяло се отразява в работната програма на комисията и бъдещото предложение на комисията ще се съсредоточи върху аспектите, върху които европейските лидери ни дадоха стратегически ориентировъчни линии през октомври, а именно включването на индустрията, установяването на модернизационен и иноваторски фонд и допълнителни средства за модернизирането на енергетиката на държавите членки. Както знаете, тези средства трябва да се използват по разумен начин, за да може да имаме новаторска индустрия в Европейския съюз. В контекста на преразглеждането на схемата за търговия с, с емисии за периода след 2020 година, Европейската комисия анализира хилядите, стотиците, извинете, отговори, които получихме от индустрията, гражданите, асоциациите, НПО и публичните власти в рамките на публичната консултация. Днес аз отново повтарям пред вас моята ангажираност за предложението във връзка с Европейската схема за търговия с квоти. Нейното преразглеждане ще я представя много бързо след като законодателството за стабилността на пазара бъде прието. Сегашните преговори ни показват, че имаме е, почти е, поле за консенсус, така че ако направим добър компромис, ще успеем. А що се отнася до сектора, секторите, които не са включени в схемата за търговия с емисии, в този контекст трябва да е, спомена публичните допитвания за решението за споделените усилия и законодателен акт за земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. Аз възнамерявам да чуя всички заинтересовани страни и а, да взема предвид декарбонизирането на пътния транспорт, тъй като това е изключително сложна тема. Ето защо бих искал да се възползвам от тази възможност и официално да поканя господин председателя, господин Лавия, да говоря от името на вашата парламентарна комисия на конференцията с заинтересованите страни, която ние заедно с комисаря Биенковска и Бул организираме на 18 юни в Бозар. Нека да ви представя накратко аспекта, свързан с енергийната ефективност. Тя трябва да бъде един от нашите основни приоритети, за да може енергийната система на Европа да бъде по-ефективна, надежна и устойчива. Тя ще има огромно значение по отношение на енергоспестяването и следователно върху намаляването на въглеродните емисии. Огромен потенциал има в тази област. Повечето от, газов, от вноса на газ в Европа обслужва именно тези цели и не можем да бъдем ефективни, ако не спестим средства и ако не намалим емисиите. Ще има преразглеждане през 2016 година на Директивата за енергийна ефективност. Ще бъдат преразгледани целите за периода до 2020 2015 година, като се има предвид равнището на Европейския съюз от 30%. Преразглеждането на директивата за енергийната ефективност ще бъде последвано от преразглеждане на директивата за енергийната изолираност на сградите, тъй като и двете директиви обслужват стратегически цели. И накрая нуждаем се от ефективна енергийна политика, която да бъде изключително ефективна дори в трансграничен мащаб. Както знаете, комисията направи преразглеждане на етикетирането в енергийната политика чрез две директиви през последните две години. Заинтересованите страни проявиха голям интерес, включително потребителите, държавите членки, индустрията и НПО. Това може да доведе до спестяване на средства, които средства могат да бъдат приравнени на потребле... годишното енергийно потребление на Италия, което представлява 465 евро на година на домакинство. Директивата за етикетирането в енергийната политика също трябва да бъде преразгледана. По-настоящем имаме различни мащаби на етикетиране А+++ до D, които трябва да бъдат променени, за да може потребителите по-добре да разбират това, което закупуват и за да може да запазим тяхното доверие в различните етикети. Необходимо е също така да бъдем гражданите да бъдат по-добре информирани и трябва да внимаваме списъците от продуктите да бъдат включени в следващия работен план за екодизайна. Уважаеми депутати, Енергийния съюз изисква основно преразглеждане на европейската енергийна система. Възобновяемата енергия и на възобновяемите енергийни източници трябва да представляват от наш основен приоритет, за да може държавите членки да изпълнят правно вързващите цели в областта на енергетиката до 2020 година. Ние изцяло ще се отчитаме пред вас за напредъка, който отбелязваме по отношение на целите за 2020 година. Стратегията за енергийния съюз предвижда и пакет за възобновяемата енергия. Този пакет ще представлява нова правна рамка за възобновяемата енергия, чиято цел е да се изпълнят целите за, след, за периода след 2020 година. Аз разчитам на вашето а, позотворно и близко сътрудничество в това отношение. Европейския съюз трябва да се превърне в лидер в областта на възобновяемите енергийни източници и чрез конкретни действия и в други сектори. Например, в момента сме лансирали съобщение във връзка с пазарния дизайн. Ще направя законодателно предложение това лято, като целта е да има и по-активно участие на пазара по отношение на търсенето. По този начин ще се улесни достъпа до пазара като това ще включва повече научна и развойна дейност и разработване на нови технологии. В това отношение имаме план за действие за стратегическа енергийна технология. Той ще бъде публикуван до края на 2015 година. Уважаеми депутати, нека сега да се спра и на управлението в Европейския съюз. Както ни даваха мандат европейските лидери през октомври 2014 и март 2015 година, имаме рамкова стратегия за енергийния съюз следствие на което Европейската комисия ще започне динамичен процес на управление на енергийния съюз. Необходимо е всички равнища, европейски, регионални, национални и местни, да дадат своя принос. Това управление трябва да бъде прозрачно, гъвкаво и надежно, в пълно съответствие с правомощите на държавите членки и институциите на Европейския съюз. Аз се ангажирам да приобщя и Европейския парламент във всяко едно отношение, да се допитвам до вас за начина по който да поступим. В заключение, дами и господа депутати, бих искал да подчертая значението на Европейския парламент в постигането на международно споразумение в Париж тази година в областта на климатичните изменения. Ние зададохме един доста амбициозен план, в който се предвиждат правно обвързващи цели. Те трябва да бъдат разгледани в Париж. Ние се нуждаем от ангажименти във връзка с сравнително, с значително и амбициозно смекчаване на влиянието от климатичните изменения. Същото се отнася и до адаптацията. Е, предвиждат се е, различни стъпки, които да изпратят ясен сигнал на инвеститорите и донорите, за да може да се мобилизират частните и публични международни финанси. Ще бъде изграден и капацитет за развиващите се държави, за да могат те да развият системата на мониторинг, докладване и проверка. Европейския съюз продължава да играе водеща роля. През март Европейския съюз и 28-те държави членки бяха първите големи економики, които дадоха своя принос на конференцията в Париж. До сега Европейския съюз САЩ, Русия, Норвегия, Мексико, Габон, Лихтенштайн дадоха своя принос към конференцията в Париж. Това означава 35 държави от 198. Нуждаем се от силен пакет, който да изпрати силно послание. Европейския съюз е на важен път по отношение на намаляването на емисиите с 80%. Това е в съответствие с IPCC и направената оценка за развиващите се държави като група, а целта е да се намалят емисиите от 80 до 95% в сравнение с равнището от 90-та година до 2050 година. Това е в съответствие също с намаляването на световните емисии 60% в сравнение с 2010 година. Това трябва да случи в 2050 година, като трябва допълнително температурата да падне с 2 градуса. Изключително важно е основните економики в Г20, които наброяват 75% от световните емисии, да предприемат конкретни действия. Много трябва да бъде направено през следващите месеци. Европейската комисия, външната служба на ЕСА и държавите членки ще работят заедно, за да може да се изпълни дневния ред в областта на климатичните изменения. Това ще се случи с двустранни срещи, многостранни такива на ниво Г7 и Г20. Европейския парламент също изпрати делегация на конференцията на страните през тази година. Много е важно всички да говорим в един глас, за да може да имаме амбициозно, справедливо и ефективно световно споразумение, което Европейския съюз желая. Девет от 10 държави смятат, че климатичните изменения са сериозен проблем, а 4 от 5 смятат, че ако се справим с климатичните изменения, това ще се отрази добре на економиката. Благодаря. Thank you very much, Много ви благодаря, господин комисар. Сега пристъпваме към първият тур от въпроси с, с координаторите. Давам думата на Питър Лизе. Само да припомня ограничението от две минути за изказване. Благодаря, господин председател. Господин комисар, извинете за закъснението, но както знаете в момента в пленарна зала се води дебат, който вълнува нашата комисия. Но се радвам на присъствието ви днес тук. Бих искала да ви поздравя от името на нашата политическа група. Добре започнахте мандата си като комисар, отговарящ за климата и енергетиката. Под ваша егида съвета също засили малко амбициите си, за което ви благодаря. Засегнахте въпроса за управлението и виждам, че вземате страната на Европейския парламент, т.е. ангажирате се за да гарантирате правата на Европейският парламент. Но бих искал по-конкретно в всеки един аспект на енергийният съюз по отношение на рекламите и директивите, всеки път обикновената законодателна процедура да се зачита. Не искаме по никакъв начин да се допускат стъпки назад и връщане към междуправителственият метод. Втори въпрос. По време, преди изборите по отношение на енергийната ефективност председателят Юнкер говореше за цел 30%, но в настоящото положение за Единия съюз не се, вижда, не се вижда същата цел. Така че може ли да гарантираме, че предизборното обещание на Жакова клод Юнкер наистина ще бъде спазено? И на трето място относно схемата за търговия с емисии, много важен въпрос в това отношение е изтичането на въглерод – както и фактът, че преместването на някои видове производства има своето въздействие и върху заетостта. Така че въпросът ми е дали списъкът за изтичане на въглерод от 2008 година все още е актуален. Някои предприятия смятат, че тяхното присъствие в списъка не е а, вече удачно. А, така че принципът си остава актуален, но може би трябва да по-редовно да преразглеждаме самия списък. Думата има Жил Парньо. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, не, напред бих искал да се извиня от името на нашия координатор Матиас Гроте, който закъснява малко. А, аз лично бих искал да се заточа в изказването си върху глобалното затопляне на климата и конференцията, предвидена за декември тази, година в Париж. Споменахте много важни елементи, свързани с схемата търговия с емисии и енергийната политика на Европейския съюз в, в контекст на външната политика. сигурен, че колеги от групата Същите демократите също ще се спорят на този въпрос. Връщам се на въпроса за конференцията от Париж и различните ангажименти, които Европейския съюз е поел пред секретарията на конференцията на страните по, по конвенцията за изменението на климата. Както всички знаем, вече конференцията ще се проведе от 3 до 11 декември тази година в Париж. Знам, че кажемете, които сте поели са в правилната насока, тъй като разбира се, всички споделяме едни и същи цели, а именно възможност за постигане на амбициозните цели за намаляване на на емисия въглероден диоксид, а именно минус 40% в сравнение с хранището от 1995 година, 27% економи на енергия също са цели, с които може да служим за пример за подражание на развиващите страни, които все още е, се, е, са, се опасяват какви ще бъдат последиците от е, усилията за борба срещу изменението на климата. Така че това трябва, конференцията в Париж трябва да се превърне в е, важна среща, която се вземат решения, но не трябва да бъде само цел. Това трябва да бъде една отправна точка, която ще позволи на международната общност да поправи насоката на своите усилия и е, да си постави нова цел, а именно запазване на увеличението на температурата до 2%. И в това отношение, според нас, споразумението трябва да има и различни аспекти, свързани с националното економическо развитие, което да е насочено към по низковъглеродни енергоисточници както и различни инструменти за развитие, които ще дадат възможност за пренос на технологии и финансова подкрепа за страните, които имат най-голяма нужда от нея. И бих искала няколко думи да се спра на зеления фонд. Знаете, че в Копенхаген бяха поети ангажименти на срещата за климата в този фонд бяха за този фонд бяха обещани близо 10 милиарда. Въпросът е обаче до къде е стигнало самото финансиране на този фонд и накрая бих се озвърна заключенията на неофициалният съвет на министрите на околната среда, който се проведе в Рига на 14 март. Благодаря от името на ЕКАРА. Думата има госпожа Вижневска. Покривам, че е, проект... Благодаря ви, господин комисар. Ще бъда откровена с вас. От гледна точка на Порше, проектът на Гиния съюз е доста разочароващ. По това време Доналд Туск, който беше митър председател на Полша, заяви, че Енергийния съюз трябва да се основава на обща политика за закупуване на природен газ. А проектът, който ни се представя в момента, никъде дори не споменава общо закупуване, а в сметка на това се предвиждат а, а, политики за улавяне и задвържане на въглерод. Въпросът ми е какво, как, какви според са шансовете на въглешните централи в а, Полша, на които основава цялата ни индустрия, какво бъдеще имат те? За нас е важно да има възможност да запазим а, работните места в миньовския сектор, като едновременно с това повишим енергийната си сигурност А, това ще бъде полезно за околната среда, тъй като по този начин ще се улавя и съхраняват опасните газове които, и замърсяващите газове, които се отделят при минната дейност. Първите опити вече са, бяха направени минало в рамките на тази година, но все още не разполагаме с а, достатъчно стабилни резултати, които позволят комерциализацията на този вид технологии. Затова може би ще е добре да имаме получи подкрепа от страна на Европейския съюз. Следващия въпрос е свързан с а, електропреносните системи, в частност а, а, електромрежите, идващи от Северна Германия през Полша и Чехия и свързаното им с а, мрежите в Южна Германия, които представляват сериозно предизвикателство за инфраструктурата в нашата страна. Какво ще кажете за вече повредените инфраструктурни съоръжения в нашата страна? Дали ще получим някакви компенсации? Какво ще се случи за бъдеще? Знаете, че органа за на регулаторите на електроенергийните дружества вече вземат този въпрос. Смятате ли, че Европейската комисия ще би трябвало да се интересува от нея? Благодаря ви от името на господин Герберт. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисаря за многото информация, която ни предоставихте в началното си изказване. Имам няколко въпроса. Един от тях касае постигането на общите цели за 2020 година се чуваме, че сме на път да ги постигнем. Но ако взема за пример моята страна, емисиите са намалени няколко години поред, а сега с възход на економиката емисиите въглероден диоксид се увеличават с 1%. Имате ли усещането, че така ще е в цяла Европа? че сега, когато економиката се почва да расте отново, слава Богу, че е така, докъде сме стигнали с реалното намаляване на връзката между емисиите въглероден диоксид и економическия растеж. Втория въпрос касае целта на Германия за 2040 година и във връзка с постигането на целите за 2020 година. Знаем, че 2020 година не е голямата пречка, 2050 е голямата пречка и постигането им. Не е ли добре да поискаме от държавите членки да представят пътни карти, как ще постигнат целите за 2050 година, в крайна сметка? Имам усещането, че когато ножът опре до кожата, до кокала, няма да предприемем необходимите мерки, затова е хубаво да имаме по-добра подготовка. И на последно място, относно Париж, ви изразихте вашето разочарование, че само 35 страни са изпратили доклади. Какво може да се направи, за да се ускори процеса? Може ли да се използват финансови инструменти? Какво точно планирате в тази насока? А сега от името на Гуе госпожа Келони. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset komissaari Kaniette. Ensinnäkin kiinnitin iloisena huomiota siihen, että komissaari nosti. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да ви обърна внимание на следното. Господин комисаря говори за транспортния сектор. Той спомена, че през юни ще се срещне заедно с uh, други двама комисаря. No, it's, it's the English translation. There's a big buzz on it, so we don't hear English. Okay. So it's not you, it's the translation. And my Finnish is sloppy. So oh, sorry. I try to practice. Има проблем с английския канал, не се чува добре. А да, на английски ли да мина? Или ще бъде осигурен превод? No, nobody understand anything. I speak with me. By myself. Okay, it's yeah. okay. Okay, okay. Kiitos. Eli ensimmäisenä kohtana kiitin komissaari Kanjettea siitä, että hän nosti pää... И да благодаря на господин комисаря, че спомена транспорта като сектор извън търговията с емисии. На 18 юни ще се проведе конференция. Питам се, има ли някакъв предварителен график? За това кои искания могат да бъдат изпълнени в сектора на транспорта в бъдеще. Искам да задам същия въпрос като господин Гебранди за преговорите по отношение на климата. Изпитвам притеснение, защото много малко страни са публикували своите цели, а вече е почти май месец. Има ли начин Европейския съюз да вземе по-голяма инициатива и да изиграе по-активна роля? И относно енергийния съюз, какво е положението? Може ли Европа да има обща позиция? Въпросът е как да засилим своята независимо сектор на енергетиката в цяла Европа. Благодаря на господин комисаря за предоставената информация. Ще се върна на някои от повдигнатите въпроси. То ще ги прецизирам, за да съм сигурен, че отговорът ще бъде прецизен. Едно от общите притеснения на всички нас тук е, че Политиката за енергетиката и климата е един от приоритетите на тази комисия се ръководи от заключението на съвета, които се взимат единодушно. Както знаем, в Европа съвета дава стратегически насоки, но законодателната нормотворческата дейност извършва съвместно. Комисията има право на законодателна инициатива. Тя е единственият орган, който има това право. Имам все по-голямото усещане, че комисията в един от своите приоритети просто следва мнението на съвета. Юнкер каза в началото, че иска по-политическа комисия, само че в сектора на енергетиката и комисията не виждам политическа комисия. Просто следва волята на съвета за да не покажете, че грешим, може ясно да ни покажете как няма да се съобразите с решението, заключението на съвета, където се надхвърлят границите на мандата, който има. Той е за стратегически насоки и се приема законодателство. Например, вие казахте за 30%, само че Юнкер обещава задължителна цел от 30% за ефективността. От комисията очакваме законодателно предложение, в което има задължителна цел за 30%, ако тя ще упражни изобщо правото си на законодателна инициатива. Клод казва минимум 30%. Аз съм доволен, ако и в продължението има задължителна цел, а не просто да се следват насоките на съвета. Относно възобновяемата енергия, казахте, че Европа трябва да е номер едно в това отношение. Всички знаем обаче, че това е абсолютно невъзможно, ако имаме само европейска цел без национални цели. Някои държави членки имат затруднения. Законодателните предложения се приемат не единодушно, а с мнозинство. И тук има възможност за лавиране. Така че очакваме от комисията да положи повече усилия в сектора на възобновяемата енергия, което означава, че трябва да поработим върху това как държавите членки изпълняват целите за възобновяемите източници, а не просто общо европейските цели. Моля, кажете ни как ще подходите по това отношение, защото иначе имам чувство, че по-политическа комисия означава просто да се следва волята на съвета. Благодаря. А сега от името на последната група, Европа за свобода и демокрация, господин Педишини. Благодаря ви, господин комисар. Споменахте за научно-развойната дейност в енергетиката. Миналата година комисията създаде мрежа за научни изследвания, за да се анализират данни и да се събират данни за ефекта от чистовия газ и последиците от хидравличния фракинг. Също и възможността за реални проекти за хидравлично раздробяване на територията на Европейския съюз. 14 от 17 от 70 членове са държавни служители. Над 70% представляват или имат интерес от сектора на кедавличното раздробяване. Пет от лидерите, двама от тях работят в сектора на шестовия газ, единия има връзки с добивната промишленост, двама са от държави членки, които са за този тип енергия от Полша и Великобритания. Тоест, вие сте позволили на представителите на шистовия газ да доминират дебата за хидравличното раздробяване. Независимо, че в държавите членки гражданите се обявяват категорично против. Означава ли, че комисията дава на този сектор средство за лобиране и за отстояване на каузата на хидравличното раздробяване в държавите членки. А сега думата на господин комисаря да даде отговор на зададените въпроси по време на първия раунд. Мистер Президент, Ehm, Благодаря, господин председател. Въпрос на господин Лезе. По въпроса за управлението, смятам да привлека парламента изцяло в този процес. Не искам парламента да няма никаква дума. При това управление трябва да създадем метод на работа, с който да се анализира ситуацията – да се привлече парламента в дискусиите, защото този тип управление е единствен начин, който осигурява изпълнението на целите. Независимо дали става въпрос за въглероден диоксид, за енергийна ефективност или за възобновяемите източници на енергия. Независимо дали става въпрос за междусистемни връзки, целият проект и така нататък. Позицията ми е Европейския парламент да фигурира в системата на управление своя собствена роля. Относно енергийната ефективност. Ясно е, че комисията заяви, че искаме 30% задължителни цели. В отговор на въпрос на господин Екор, ясно е, че комисията е независима. Тя има право на законодателна инициатива. Комисията отчита и казаното от Европейския съвет. Когато имам пълната подкрепа на съвета за дадена, на дадена идея, трябва да надграждаме върху това. Нашето намерение е да изпълним всеки един от ангажиментите, предложен от господин Юнкер. На тази основа ще започнем работа по директивата за енергийна ефективност. Така ще се задейства целият механизъм. Целта е да се работи в тази насока, със сигурност. Относно изтичането на въглерод, Направеното от нас е проведохме среща с всички енергоемки сектори в Европейския съюз. Представихме един въпросник, в който се опитахме да намерим общ подход към отговорите, за да може да видим как да реагираме на отговорите на въпросник. Попитахме следния въпрос – какви са основните предизвикателства във връзка с релокацията. На второ място, реперните стоености трябва да се актуалират редовно, за да се следи напредъка. Колко често? Веднъж годишно, на 2, 3, 5 години, веднъж на търговски период. Кой е най-уместният метод за актуализиране на стоеностите? Като се има пред административните усилия на компетентните органи – Четвърти въпрос. Каква адаптация можеш да се предприеме по отношение на индикаторите? Какви промени предлагате за прага за четвъртия етап? Трябва ли се запази подхода да има две различни групи по отношение на изтичането на въглерод? Първата група е сериозна, но изтичане втората група не. Не е ли по-добре да се постави акцент върху релокацията на сектори с по-висок риск. Предлагам да се създадат 3 или 4 групи за изтичане на въглерод. Така че ние зададохме цял набор въпроси, за да може, ако е възможно, да се намери обща позиция. Разбира се, има някои сектори, които няма да се впишат в общата тенденция. Ние приемаме всякакви мнения, включително и днес, и ще анализираме всички тях. От март насам. Това правим. И слушаме заинтересованите страни, изпращаме въпросник до бизнеса, анализираме всички отговори и след това ще внесем предложение. В отговор на въпроса на господин Парно, ясно е, че ще е трудно в Париж. 189 са следните членки на ООН, които трябва да взимат еднодушни решения. Тук също имаме изискване за единодушие, не за квалифицирано решение, което осъзнава положението, но трябва да успеем. Вие посочите нещо важно, Париж не е края. В Париж трябва да се определят целите, протокола, прозрачност, отчетност, мониторинг и процеса на преразглеждане. В Лима не успяхме да постигнем ангажимент от други страни заради реакцията на Китай за да се види какъв ще е ефекта от всичките ангажименти, предложени преди Париж. Затова и предложихме да се организира конференция през октомври, съвместно организирана с Марокко. Ще поканим всички мозъчни тръстове, НПО-та. Ще се опитаме да анализираме всички ангажименти, за да видим какво е нивото на амбицията. Може да се окаже, че не става въпрос за две 2 градуса за нещо друго. Хубаво е да се отправи послание към КОП-21, че трябва да се въведе периодичен преглед, за да може през 2050 година да сме в релси. Това е ясно. Вие зададохте съвсем уместен въпрос. Какво ще стане с фонда за, за зеления фонд за климата? Има някои държави членки, които внасят повече средства. Ако видите годишния бюджет, обаче цифрите липсват. Дори цифрите да фигурират, някои от парламентите трябва да ги прегледат преди да бъдат одобрени. Тоест, имаме цялостна сума от около 10 милиарда долари. ангажимент за Европейския съюз, ангажимент за Перу, ангажимент за САЩ. Проблемът сега обаче е, че този фонд трябва да започне да работи с финансови проекти преди КОП-21. Съюзът в момента полага максимални усилия да реши всички проблеми, за да може с този фонд да се финансират развиващите страни ти въпрос за съвета за INCCS. Успяхме да постигнем единодушие там. Не беше лесно. Имаше някои държави членки, които искаха да се мине над 40% незабавно. Най-големия проблем бе промяна в земеползването и горския фонд. Как да се въведе всичко това вътрешния ангажимент с намаление с 40%? Това представляваше проблем за някои страни, но в крайна сметка успяхме да постигнем споразумение. И АНДС според мен е най-амбициозния в момента – Господин Гебранти, ако не се лъжа, каза, че е вярно, че много малко страни на Г7 и Г20 са внесли предложения. Във Варшава приехме, че страните трябва да се задействат бързо, за да дадат и за останалите страни за приемат на амбициозно предложение. Работим с страните в момента от Г7 и от Г20. в Хамбург ще се проведе седмо заседание, ще има и петербургския диалог, за да направим така, че всички развити страни да внесат амбициозни предложения. В понеделник на основни економически форум Китай, Австралия и други големи страни дадоха да се разбере, че ще подготвят подобни предложения, други ще закъснеят малко, ще видим какво ще стане. От друга страна трябва да работим с развиващите се страни. Разработването на АНДС за развиващите се страни не е лесна задача. Ние полагаме усилия да помогнем на развиващите страни да подготвят своите собствени АНДС. Госпожа Бизнес Кап повдигна въпроса за общите покупки, общо закупуване. Рамката с енергийния съюз предлага стратегия за 5 години. Не всичко трябва да е на лице през първата година. Енергийният съюз трябва да се развива прогресивно. Проблемите с общите покупки ще са свързани с сигурността на газовите доставки – Трябва да се опитаме да залегне това в рамката. Ще предвидим възможността за общо и покупки на газ, ако една страна зависи от един доставчик при кризисна ситуация и в съответствие с правилата за конкуренция на СТО и в съответствие с изходите на вътрешния пазар. Ще проучим тази възможност. Това ще се направи, когато извършим реформата за сигурността на доставките бе поставен въпроса за въглищата. Дълго време те ще са част от енергийния баланс в Европа. Заради член 194, който ясно гласи, че всяка държава членки има възможността сама да определя енергийния си баланс. Но в същото време държавите членки трябва да спазят целите за намаляване на емисиите така че трябва да инвестирате в модернизация и така нататък. Ние предлагаме стимул за модернизация по отношение на изтичането на въглерод. Пускат се допълнителни суми. И ще продължаваме да насърчаваме улавянето на въглерод, защото това е реалното решение. Работим съвместно с САЩ, Китай и други държави членки в това отношение. Техниката вече се разработва, трябва да се намали нейната цена. Тя все още не е пусната на пазара. Трябва да видим как ще се отравяме от въглеродния диоксид, къде ще се депонира в крайна сметка, в безопасни екологични мрежи и така нататък. Това е трудна задача, ще отнеме време, но ще продължим да инвестираме в този проект. Изтърпли сме си полки от миналото и ще се опитаме да разработим по-целенасочен подход в бъдеще. Споменахте за пренеса на електроенергия. В това отношение на първо място ще предлагаме политика за разработване на взаимно свързани инфраструктури. В Испания има само 3%, изобщо не е изпълнена целта 20%, да не говорим за 50%. Трябва да се разработят проекти от общ интерес, за да се насърчат първите взаимно системни връзки. Относно ролята на регулаторите, трябва да разпространим компетентността на националните регулатори ние ще разработваме регионални пазари. Ще имаме пренос на енергия от една държава членка в друга. Трябва да се дадат повече компетенции на АСЕР, за да може на регионално равнище при трансгранични въпроси да има европейски регулатор, който да разрешава проблемите между държави членки, защото националните органи са компетентни само на територията на държавата членка за да имаме взаимно свързан пазар, се нуждаем от по-силен асер. Служен Гербранд е задали много труден въпрос. Как стои положението с целите? Като цяло, целите са изпълними в общ план, макар че някои държави членки изостават. Има само един проблем – енергийната ефективност. Според прогнозите, ще сме 18,5% при сегашната политика. Ако държави членки постановят допълнителни мерки, ще стигне до 20%. Сега се опитвам всички държави членки да изпълнят регламента за енергийна ефективност. Образуваме наказателно процесство в много държави членки, за да може да се изпълнят нормите на член 12. Но вие съвсем основателно казахте, че трябва да се вземе сметка, че една от целите на енергийната ефективност да е постигната заради економическото забавене. Сега има възстановяване на економиката и последният етап до 2020 година ще е много по-труден. И преминаването от 20 до 30 ще е още по труден колкото беше в миналото. И ще изисква сериозни промени в подхода и по възможност трябва да се използва и плана <laughs> Юнкера за стратегически инвестиции за подслагане на проекта за енергийна ефективност. I, I, I, I read it. <laughs> I read it. Uh, on, uh, uh, on, on the possibility of member states. Относно възможността държавите членки за 2030 година, за изпълнение на 2050 година. Първо трябва да определим целите с 2300 година и после да мислим по-глобално. За енергийната сигурност държавите членки трябва да знаят, че законодателството като цяло трябва да се прилага. След като са запознати с правилата, които действат, то тогава можеше да се разработи пътна карта. процента намаляване на емисиите през 2050 година сравнение с 2300 година. Първата цяло е 2300 година. Трябва да продължаваме да мислим за бъдещето. Така че в това отношение сте прав. И последния въпрос. Килонен. Относно транспорта. Макар и господин Неко да каже, че следвам позицията на съвета, през октомври заключенията на Европейския съюз, съвет гласе, че транспорта ще е извън търговете с емисии. Ето защо на, това, на тази база работим върху реформата в схемата с търговия с емисии. транспорта, строителството и селското стопанство ще бъдат изкарани от схемата за търговия с емисии заключенията припомня, че транспорта вече може да се включи в схемата търговия с емисии в Европейския съюз. Само, че нито една държава членка не е направила това. Комисията е готова да помисли за включването на транспорта в европейската схема за търговия, но това ще е сложно и ще изисква допълнително обмислене от съвета. Не смятам, че така или иначе това ще замени стандарта за емисиите. Включването на транспорта в европейската схема с други смисъл може да е нещо допълнително, но не може да замени стандартите на комисията за емисиите. Как повече можем да подпомогнем решаването на проблемите с климата? Опитваме се да убедим повече държави да внесат предложение Успяхме да осигурим стъпки от страна на Австралия, САЩ, Китай и Индия да внесат амбициозни предложения. Относно енергийния съюз, по-голямата енергийна независимост, какво ще направим? Опитваме се да увеличим независимостта в сектора на газа, най-вече където 6 държави зависят от един доставчик. По-настоящем се опитваме да разработим южния коридор, да се доставя газ от Азербайджан. Осигуряваме и диалог на високо равнище с важни страни в бъдеще, като Алжир – и подобряване на сътрудничеството с Норвегия, което в момента е добро. Опитваме се да разработим и альтернативна стратегия. казва, че не е необходимо единодушие, а квалифицирано мнозинство за разработване на пакета за 2030 година. Комисията има право на законодателна инициатива. Ще се опита, разбира се, и да се съобрази с компромисите, които са изключени господин Юнкер. И на последно място, водещата роля е в отношение, по отношение на възобновяемите източници на енергия. Разбира се, ние трябва да определим ясна процедура за следение на напредъка и приемане на препоръки. Но не само това. Трябва да се осигури подкрепа чрез фонда за иновации, да се стимулира разработването на технологии, да се направи всичко необходимо, за улесняване на включването на възобновяваната енергия. Защото най-големият проблем в това отношение в момента е липсата на междусистемни връзки между държавите членки. Това е проблем, който трябва да се реши. Трябва да изградим всички междусистемни връзки, трябва да се осигури много по-пазарно ориентирана подкрепа за възобновяемите източници, за да няма смущение на пазара. Преди лятото ще внесем съобщение за дизайн на енергийния пазар. Господин Перечин е споменал за шифтостовия газ. На път сме да извършим геоложко картотикиране на Европейския съюз, за да видим, картографиране на Европейския съюз, за да видим какво е реално положението, кои са наличните находища на шистов газ. От друга страна, техническата платформа просто дава съвети на комисията. Комисията ще вземе решение след като решение, комисията ще вземе решение след като види какви са проблемите с целия свят, какви решения са взети, как са решени проблемите с местното население, кои техники са били успешни, кои не. И тогава заедно с комисар Бела трябва да решим какви ще са реалните препоръки за шестовия газ. Дали ще преминем към по-строг регламент или не. Всичко е в начален етап – По-настоящем добиването на шистов газ е намалено. В Польша е намалена бройката. Така че работим върху този въпрос. Опитваме се да направим така, че да има качествени оценки на въздействието на околната среда във връзка с този метод. Thank you very much for your And now we start with a second tour. Благодаря ви за подробните отговори. Сега започваме втория кръг от въпроси и отговори. Моля всички да се придържат към минута и половина въпроси. Имаме 23-ма, които се записаха за участие. Госпожа Гърдини е първата. Грация. Eh, allora, е, tanto грация, е, комисарио. Е, io volevo... Благодаря ви. Най-напред бих искала да ви благодаря, господин комисар. Аз бих искала да задам въпрос е, във връзка с схемата за търговия с е, квоти, с емисии. Това е моята любима тема. Понякога казваме, че ползите от търговете могат да бъдат използвани за конкретни цели, но ако няма хармонизация, се стига до изкривяване. От тук е въпроса ми. Скоро ще има реформа на схемата за търговия с емисии. Не смятате ли, че целта на директивата във връзка с печалбите от разпродаването на търг на емисиите трябва да могат да бъдат използвани за подпомагане на тези индустрии, които се нуждаят най-много от тях. Благодаря, господин Брут. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, миналата седмица бяхте в Полша и там говорихте за модернизирането на енергийния съюз. Там пледирахте също така за залагането на цели в борбата с климатичните изменения. Всички знаем, че схемата за търговия с емисии е в центъра на вниманието, но има един малък сектор, който повдига доста проблеми – а именно въздухоплаването. По-настоящем се водят преговори и аз бих искал да попитам докъде стигнаха тези преговори в ИКАО. Как стоят нещата с преговорите? Как оценявате вие напредъка? Включването на въздухоплаването в нашата стратегия е изключено, защото си казахме, че първо трябва да минем през схемата за търговия с емисии – но би трябвало на международната общност да заявим, че сме отворени към постигането на нови решения. За мен е любопитно да чуя вашето мнение. Сеньор комисар, Boa Форма тратар да Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар. Начина по който решаваме проблема с климатичните изменения ни кара да пристъпим към подписването на конвенцията в Париж. В Европа се предвиждат няколко транспортни модула, сред които не се включва регулиране на морския транспорт. Смятаме обаче, че емисиите от този вид транспорт ще се увеличат значително през следващите няколко години. Всички усилия бяха насочени към международния морски транспорт. Задане на улица сме от повече от 10 години. Нищо не помръдва в това отношение. Утре ще обсъждаме системата за контрол в морския транспорт. Бих искал да попитам, смятате ли, че тази система ще бъде международна призната? Какви са вашите очаквания? Имайки предвид протокола от Париж, как смятате, че ще се развият нещата в морския сектор? На следващо място. Смятате ли, че тази система ще ни позволи да избегнем квотите на, за емисии от този тип транспорт. И накрая смятате ли, че това споразумение ще бъде подписано в Париж? Благодаря, госпожа Мартинес. Благодаря ви. Казваме, че всичко може да се промени в последната минута. На кино това звучи чудесно, но на практика в случая говорим за борбата с климатичните изменения. Това, което направим днес, ще има своите последствия утре. Не трябва да се вглеждаме само в няколко процента. Необходимо е с 80% да се намалят резервите от гориво. Как ще намалим емисиите без да използваме изкопаеми горива? Вие твърдите, че а, ще се увеличи сондирането на изкопаеми горива чрез фракинга в открито море. Знаете какво се случи в Испания миналата седмица? Това беше истинска катастрофа. Смятате ли, че ще променим съдбата на човечеството? Следващия оратор. Благодаря ви, господин комисар. Имам три въпроса, след което германците ще ме спрат, ако надвиша времето си. Казахте, че една от целите е прилагането на директивата за енергийната ефективност. И аз съм съгласен с вас. Прилагането е много важно, защото три години след влизането в сила на тази директива, 27 от 28-те държави членки не са приложили цяло директивата и в момента Европейската комисия ги подканя да го направят. Унгарския парламент ще се опита да приложи цяло директивата, но това е псевдорешение според мен. Европейската комисия греши в своята оценка на действията от страна на държавите членки. Тя греши при оценката на напредъка им. не може да говорим за прилагане на директивата, ако нейното прилагане непрекъснато се саботира от държавите членки. Така че аз съм скептично настроен за постигането на целите до 2020 година, дори и за периода след 2020 година, за когато дори нямаме правно обвързващи цели. Та какво да очакваме за периода след 2020 година? За, та, за този период имаме само добри пожелания, но не и реални цели. Благодаря ви, господин Петърле. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, благодаря ви за ясните думи и за амбициозния подход. Европейската комисия, Европейския съвет решиха с 27% да се увеличи дела на възобновяемите енергии в 2030 година. Аз бих казал, че това скоро ще стане реално. Възобновяемата енергия ще играе ключова роля при прехода към устойчива и конкурентоспособна енергийна система. За да може да се постигне зададената цел, смятам, че е необходимо да разработим стратегически понятия. Въпросът ми е, какво прави Европейската комисия за разработването на подобни транссекторни понятия? В частност ме интересува понятието за сътрудничество между тройката, енергетиката, селското стопанство и околната среда. Предлагам Европейската комисия заедно с държавите членки радикално да промени начина на инвестиране на публичните средства – трябва да се включи развитието на селските региони в енергийната политика и в стратегията за, две, за периода след 2300 година. Понятието интелигентни градове бе въведено, но се нуждаем и от интелигентни селски региони, ако мога така да се изразя. Смятам, че трябва да изградим интелигентни рамки с една единна стратегия. Много ще се радвам да чуя вашите коментари, господин комисар. Благодаря. Благодаря ви, господин Лайнен. Благодаря ви. Уважаеми господин комисар, вие казахте, че в Париж трябва да е, има успех. Какво означава успех в Париж за Европейския съюз? Какво трябва да направим, за да постигнем този успех? Вие сте започнал дипломатическите простъпки от името на Европейския съюз. Имаме инициатива, която обединява Европейския съюз и Китай. Следва цяла поредица от други инициативи. Какво ще стане на конференцията в Банкок? Смятам, че е необходимо да има инициатива и на равнище държави членки. Може би Европейския съюз трябва да измени протокол от Монреал. Радвам се, че няма да се откажете от екодизайна. Това е важно за всички за цялото ел оборудване и за всички домакински машини, всичко, което фигурира в момента на пазара със съответните етикети, ще види ползата от този екодизайн. Благодаря ви следващия оратор. Благодаря ви, господин комисар, за това, че сте тук сред нас. Бих искал да задам няколко кратки въпроса. Първо, във връзка с управлението. Вие упоменахте четири равнища европейско, национално, регионално и местно. Бихте ли могъл да уточните как националните равнища ще бъдат приобщени към изграждането на енергийния съюз? Вторият ми въпрос е свързан с това, което споменахте относно природния газ. Знаете, че в някои части на Европа, като в Испания, например, са разработени технологии и последния а, път а, вие заявихте, че някои а, находища ще бъдат затворени, ако не бъдат експлуатирани. Смятате ли, че ще може да бъде изпълнен графика до 2020 година. Един кратък въпрос за възобновяемите енергийни източници. Тези държави членки, и тук не визирам Испания, които не изпълниха целите си, как биха могли да бъдат приканени да действат? Как ще осигурите правилното изпълнение на политиките? Благодаря, господин Данс. И аз бих искал да се присъединя а, към всички, които изразиха благодарност за това, че сте сред нас тук днес. Аз имам въпрос във връзка с ролята на парламентарната ни комисия. Казахте, че енергийната ефективност трябва да бъде приоритет по отношение на стабилните доставки на Съюза като цяло. Това е свързано с сондирането и извличането на природни ресурси. Това се отразява на субсидиите, които са необходими за изкопаемите горива. Това много често означава да използваме по-ефтини енергийни ресурси, а не да рециклираме тези, които подлежат на рециклиране. Въпросът ми е как работите вие с господин Веле, за да комбинирате действията си, защото се нуждаем от енергийна ефективност и от ефективно използване на ресурсите? Какви са плановете, за да може индустрията да получи правилни сигнали в това отношение. Е, господин Фария. Благодаря, господин председател. Господин комисар, след колегата about, ще се изкаже, всъщност ще се изкажа на английски, тъй като въпросът а, беше зададен на английски. В съобщението си за а, енергетиката на Европейската комисия спори, че трябва да се инвестира в нови нисковъглеродни технологии за да се набавят съвременни технологии, трябва да се гарантират необходимите инвестиции за гарантиране и стабилизиране на средата за инвестиции. Едновременно с това виждаме, че има огромни разлики между възможностите на държавите членки да постигнат тези цели по редица причини. По време на процеса по e например, често процесът се забавяше, тъй като самите политики не бяха ясно, достатъчно ясно разписани. Преди този факт, как можем да се получим от гащите си от миналото в рамките на Егения съюз, за да гарантираме необходимото равнище на инвестиции в нови енергийни решения. Благодаря ви, добре има госпожа Дали. Благодаря ви, господин председател, благодаря ви, господин комисар, за това, че редовно посещавате нашата комисия и ни държите в течение на случващото се. Като цяло има консенсус, че една добре функционираща схема с търговия с емисии ще играе важна роля в опасната на околната среда и по моят мнение това може да се случи включително и чрез включване на нови сектори в схемата. Въпросът ми е как бъдещата схема с търговия с емисии ще ни помогне да преодолеем предизвикателствата, по които стоят и пред други сектори за намаляване на емисиите от парникови газове и ако се обмисля разширяване на схемата с търговия с емисии, кои други сектори евентуално могат да се включат в нея благодаря ви. Думата има господин Ек. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender, danke schön. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за тази размяна на мнения. Благодаря ви и за политиката ви по отношение на климата до момента. Приветствам усилията, които полагате за успеха на конференцията в Париж но аз лично бих предпочел целите ни да бъдат по-амбициозни. Целите, които се заложи от 2020 година, можеха и да бъдат по-амбициозни. Въпросът ми е следният. Според научните постижения и според научните изследвания, явно, че и емисиите от въглероден диоксид, идващи от животновътството, също имат много негативно въздействие върху климата. И мисля, че това е тема, която трябва е, да се е, да, тази тема да се засегне на конференцията в Париж, тъй като в момента има е, милиард и половина говеда, които се отглеждат по земята и с, а, се отделя близо 500 милиона тона метан годишно от а, отглеждането на тези животни. И те представляват около 30% от общите емисии, а целият транспорт, всичките му видове емисии, които се отделят от него са едва 14%. Така че въпросът ми е дали възнамерявате най-накрая да се обсъдят тези емисии, които към момента се смятат да посмятате ли да подигнете този въпрос в Париж, смятате ли да, да, да, да постигнете промяна по отношение на тези емисии в Париж? Благодаря ви, госпожа Бонафера. Благодаря ви, господин комисар, за присъствието тази, тази вечер тук и за много конкретните ви отговори. Направо минавам на конференцията от Париж, тъй като ми се струва, че през идните месеци не само погледите на целия свят, но и надеждите на цял свят ще бъдат насочени към тази среща КОП-21. И държавните предприятия ръководители също ще носят голяма отговорност да постигнат правно обвързващо споразумение. Но дори това не е достатъчно. Това споразумение трябва и да се приложи на практика. И от тази гледна точка вече почертахте но и аз искам да подчертая, че инвестициите са от съществено значение. То не само публичните инвестиции. Както казахте, такива може да има, но те са недостатъчни. Преди всичко трябва да се привлекат частни инвестиции, а частният сектор все повече се вълнува от дебатът в месеците подготовка на срещата КОП 21. Така че както ще изглежда споразумението, дали ще е спортно водещ характер или не, какъв ще бъде графският му обхват, всички тези елементи ще се отразят и на равнището на частни инвестиции. Моят въпрос обаче е свързан с плана Юнкер. Как точно Европа възнемарява да се възползва от потенциала на частния сектор и отново по въпроса за плана Юнкер. Смятате ли, че може да се създаде една адхок платформа, посветена на измененията на климата. И не на последно място, как възнамерявате да се възползвате от двата фонда на ООН, включително и от Зеления фонд. Господин Шлек има думата. Господин Пресниш. А... Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да приветствам с добре дошъл господин комисария. Чухме противоречиви твърдения страна на Европейската комисия. От една страна комисарият говори за амбициозни цели в областта на климата и водеща позиция на европейски съюз на равнище. От една страна, а от друга страна чуваме, че все още сме силно зависими от въглищата, тъй като държавите членки все още имат възможност сами да определят енергийния си микс. Това е първото противоречие. А второто противоречие е следното. Преди три дни заместник председателят на комисията Шевчович в Белград се изказа по повод на възобновяните енергийни източници и устойчивите енергийни източници и той се яви, че това ще бъде златната мина, която ще ни позволи да се превърнем в лидери на съдобно равнище и ще ни позволи да станем по-малко зависими от петрола. Едновременно с това Италия и Харватия засилват своето сондиране за петрол в Атлантическо море и към тях се присъединяват и други държави от региона, в частност Черна гора и Албания. Така че тук не говорим вече за устойчива енергетика, тук говорим за фактът, че тези държави продължават да отделят голяма част от енергеният от енергия си микс на изкопамите горива, което по всякакъв начин противоречи на твърденията и на изказването на заместник председателя на комисията отговаряща на Енергийния съюз – Така че бих искал да чуя от господин комисар какво намерявате да убедите държавите членки и държавите кандидати за член в Европейския съюз да да се ем, впишат в ем, насоките определени на господин Шефчович, а именно да намалят ем, делото от изкопаеми енергийни източници в енергийния си микс, и да увеличат възобновяемите енергийни източници. Благодаря ви. Слушай Кадемак. Много ви благодаря. След а, цялата тази поредица от а, безкрайни въпроси, господин комисар, искала да се предна още още два елемента. Първият е свързан с директивата за екодизайна, както каза и колегата Йо Лайнен. Надявам се тя да е сред приоритетите ви. Също така твърдите, че искате да има по-добра комуникация с гражданите. По време на предизборната кампания за, за европейските избори стана ясно, че комуникацията се използва най-добре от страна на популистите. Защото се питам каква ще бъде вашата стратегия на комуникация, тъй като енергетиката и е, енергийните економии са един от, най, един от въпросите, които най-много вълнуват гражданите. Имам още един въпрос. През последните месеци обсъждаме въпроса за кибератаките. Като комисар, отговарящ за енергийния съюз, Може би трябва да вземете предвид и съществуването на альтернативни мрежи, които биха могли да гарантират сигурността на мрежите срещу хакерски и друг вид кибератаки. Благодаря ви, госпожа Кабензова. Сеньор президенте и, bueno, сеньор Каньете, Благодаря, господин председател. Господин Каниете, мисля, че зададохме всички възможни въпроси вече. Но искам да се спомня нещо вече казано. Говорим за намаляване на въглеродните технологии и за измененията в климата. Това са темите, които вече се споменаваха от страна на колегите. Но възобновяемите гени източници, технологичният напредък, в някои отношения вече е факт, като например съхраняването на въглерод. А и достъпът до възобновяеми енергийни източници се превръща в действителност за потребителите, въпреки че има много опити за възпрепятстване на този достъп. Това е свързан и въпросът ми. Как може на европейско равнище да се регламентира и да се насърчи потреблението на електроенергия, е произведена от домакинствата. Тук се поставя въпроса и за кооперативите, и за енергийните кооперативи. Очевидно, е, че има воля за промяна на структурата на пазара на електричество. стремим се към увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници, но смятаме, че Европейски съюз трябва да отправи на много по-ясно послание към инвеститорите. А именно, че резултатите от конференцията в Париж не трябва да остават само на хартия, трябва да се превърнат в действителност. Благодаря ви думата има господин Белет. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви за, за честа да задам последния въпрос на, към господин комисаря. Ще ви задам въпроса за, за темата, която вълнува всички ни, но все още не беше зададен. Става въпроса за механизма за стабилност на пазара към схемата с търговия с емисии. Знаете, че до седмица ще чуем следващия етап от а, а, проекта. Надяваме се за много ясен мандат и не се съмнявам, господин комисар, че работите в същата насока като парламента. Но имам един конкретен въпрос, свързан с схемата търговия с еми... емисиите, като това ще бъде една от важните елементи на преговорите в Париж в края на годината. В идеалния вариант, както всички знаем, европейска схема търговия се мисли ще бъде свързана с останалите схеми търговия се мисли на световно равнище. Най-малкото, може би, с най-близката до нас схема за търговия, именно тази на Швейцария. Така че, как гледате на тази възможност, свързана на схемата търговия на европейски с, с тази на Швейцария? Благодаря ви. А сега Уважаеми господин комисар, много въпроси бяха зададени. Разполагате с време за отговор. Γκαρδίνη. Госпожо Гардини, се интересува от позицията на комисията, когато държавата членка използва възможността за държавна помощ по различен начин. Хармонизирането на режима изглежда атрактивно, но създава сериозни технически и политически затруднения – ако такива споразумения се основават на свободните вноски, означава, че ще, бройката ще е много по-ниска за енергийно интензивните сектори. Има сериозни вариации в Европа, което затруднява хармонизацията, тъй като може да се стигне до изкривяване на пазара. Комисията заключи през октомври, че трябва да се запази сегашния режим. През все това комисията ще проучи какво е възможно да бъде направено, за да няма сериозно разминаване на пазара защото в момента има сериозни различия между държавите членки по отношение на предоставянето държавни помощи. Ще се проучва въпрос, но е много трудно да се намери решение. the problems of, е, of е, international aviation. Международното въздухоплаване Трябва да се постигне напредък тук през 2015. Иначе ще се окажем в много трудно положение. Европа като цяло трябва да вземе решение. Комисията и парламент трябва да обсъди какво да се направи. Най-добрият вариант е да се постигне напредък. Да се приеме глобална мярка, която да се прилага от всички. Същото е и с Международната мръплавателна организация. Европейския съюз ще отправи много важно послание през май в Лондон. Също и на конференцията на ООН през декември в Париж. Въздухоплаването и корабоплаването трябва да са посочени в споразумението от Париж, както в протоколът Монреал. Трябва да вземем всички емисии, включително въздухоплаване и корабоплаване, за да се реши проблема с климатичните изменения. Флуоринираните газове също трябва да бъдат взети предвид. В протокола от Париж има известен напредък. Има ангажимент за изменение Някои изменения са приемливи, а други малко ще осложнят нещата. Ако успеем да внесем изменението, е много важно да получим сътрудничество от Саудитска Арабия. Защото тя е една от най-трудните страни за работа. Трябва да работим на много линии, за да се решат проблемите. Държавите членки си определят енергийния микс, но трябва да изпазят целите за търговия, за схемата за търговия с емисии извън нея сега има цели за енергийна ефективност. Основният проблем е управлението. Ако има система за управление, която функционира, която позволява контрол върху случващото се, и попитахте за регионалното ниво, ясно е, че държавите членки с федерална структура трябва да разработят система, която да отчита основните фактори, които взимат решение. Понякога не само държавите членки, но и регионите определят своята политика. Това трябва да се вземе предвид бъдеще. Но целите са национални. И като такива държавите членки носят отговорност. Те трябва да разработят система за диалог в своята федерална структура, за да видят как да се постигнат целите. С съвместни усилия на всички региони на държавата членка. транспорта и как ще се реши проблема с него. Решихме да подходим към него извън схемата за търговия с емисии. Целта за намаляване на емисиите в транспорта не е само с свързана с двигателите на колите. Но трябва да се подобри трафика, подобряване на всички условия, да се организира трафика в градовете. Въпросът е доста по-сложен, затова и се организира голяма конференция с трима комисари, за да се обсъди глобален, холистичен подход към проблема. Относно биогоревата за бъдеще, Необходима е сигурност за инвеститорите в това отношение за бъдеще. Законодателство за качеството на горевата, и биогоревата трябва да бъде преразгледана за периода 2020-2030. Това трябва да стане много преди 2020 година, за да може бизнеса да има ясна представа какво го очаква. Господин Хабор спомена за енергетиката. Прав Директивата създаде много повече проблеми при транспонирането. Това е енергийната директива и директивата за енергийните показатели. Затова и комисията взе решение да предприем съответните процедури, за да се следи правилното транспониране на директивата и да видим дали законите, които приемат държавите членки, съответстват на законодателството. Много важно е да се прилага действащо законодателство, за да се постигне тези 20% лимит. Ние ще предложим директивата в максимално пълна степен. От друга страна, сътрудничим с държавите членки, даваме им съвети как да приложат този акт целта не е да се налагат санкции, а да се прилага по места директивата. В някои държави членки даваме съвети, други държави членки с солидна администрация, които не се съобразяват с съветите, в крайна сметка ще бъдат изправени пред съда. Стратегията за възобновяемите източници. Ние ще се опитваме да разработим политически документ. Какво трябва да направи Съюза, за да се превърне в номер едно в сектор на възобновяемите източници? Ще помисляме сериозно върху стратегическия документ, за да има движение във всеки един сектор. Вътрешно, отношение на инфраструктурите, насърчаване на иновациите, всичко, което е необходимо, за да се превърнем в номер едно. Господин Лайнен му попита какво е необходимо, за да се превърне Париж в успех. Ясно е, че нали, имаме цел при преговорите. Някой каза, че нещата в последния момент не спасяват света. За съжаление, при измененията в климата всичко става в последния момент. Днес имаме документ от 100 страници, пълен с скоби, върху които ще се работи. В Париж трябва да се постигне разумно споразумение. но документа не може да е от 100 страници, защото това означава много проблеми. Трябва да постигнем напредък преди Париж. Какво може да иска Европейския съюз? Първо, протокол, задължителен инструмент. Протокол. Второ, дългосрочна цел. Защото трябва да знаем на къде се движим. Поне 60% намаляване глобално спрямо нивото от 2010 година и динамичен процес с ясни правила за отчитане на емисиите, да се следи какво се случва и да се види какъв е ефектът от поетите ангажименти. Също така, финансов пакет, разумен. Адаптация. Ще включим пазара на въглерод, въздухоплаването и още няколко неща в протокола. Разбира се, преговорите са динамичен процес. Но прозрачността, преразглеждането, отчитането са от особено значение. Защото през 2025 година, когато е извършено преразглеждането, може да увеличим амбицията, нивото на амбицията. Ще видим колко държави членки не са изпълнени ангажимента за смягчаване. Искаме всяка една страна от 189 да предложи такива ангажименти за смягчаване. За да се финансира адаптацията и технологическите трансфери, е необходимо да се ратифицира договор, да се поемат ангажименти за смягчаване. Разбира се, развитите страни с по-висок ангажимент все пак и за развиващите страни трябва да се прави някаква разлика, защото Бразилия е същата за развиващите страна, но не е също като Малави. са развиваща страна сега е Габон от Африка и Мексико. Има сериозна промяна от 99, от 99 година сам. Развиващите се страни в миналото вече не са такива. Да вземем Китай, Бразилия, Индия – сега те са основни световни економики. Те трябва да предложат амбициозни ангажименти за борбата с климатичните промени. Това според нас ще е добър резултат. Какво ще се случи? Дискусиите ще са трудни. Трябва да имаме единодушно решение. Всеки трябва да поеме ангажимент за смягчаване. Има страни, които не искат да имат дългосрочен ангажимент. Те ще кажат, Нека да имаме ангажименти, но да нямаме дългосочен ангажимент. Много ще е трудно. Но така един, че искаме да се включи това в заключенията. екодизайна, какво ще стане с него. Има два проблема. Новите уреди са много ефективни и те реализират економии от 407 евро на домакинство, което е достатъчно. Спестяват се пари. Това колкото цялото потребление на Италия, което се спестява. Проблема е както и с мотокарите. На пазара има много уреди, които са стари. Предлагаме някои държави членки да разработят схема за извеждане от пазара на старите уреди, за да се подновят всички уреди. Някои държави членки се опитат да въведат доброволно подобни схеми за обновяване на автопарка с новите видове коли, които са по-енергийно ефективни. Господин Гамбус спомена за секторите на ниво по-низко от националното. Това е сложна дискусия. Ако една държава членка раздели целите за възобновяеми източници и за намаляване емисиите по региони в страната. Това не е правен до момента. И в момента е много трудно да се направи това, тъй като Мога да ви гарантирам, че целите и квотите и в момента са трудни за държавите членки. Помислете колко по-трудно ще е на регионално или местно равнище. Що се отнася до газа, има много възможности, които разкрива терминалите за втечнен газ. Ние имаме възможност да осигуряваме доставки до Испания, Португалия и Испания с втечнен природен газ. Какво ще стане с Юго-Источна Европа и тръбопроводите в Балтийските държави? Надяваме се да за всички проекти за връзки под вода до края на годината. Да се сключи споразумението между Франция, Испания и Португалия. Що се отнася до възобновяемите източници, има политики, които се отразяват върху развоя на събитията в тази сфера – в Испания ще видим дали ще постигнем целта от 20%. По-настоящем сме на 17,6%. Относно възобновяемите източници, трябва да работим върху свързването на инфраструктурите и хармонизацията – възобновяемите източници трябва да са ориентирани към пазара. Много държави членки вече включват система за подпомагане, която се основава на търгове. Господин Дан засегна проблема за биогоривата. Директивата за качество на горевата ще бъде преразгледана, както и станете директиви в сектора като цяло. Имаше много проблеми. Променяха се стойности на лимитите. Благодарим на Европейския парламент за конструктивния подход. Когато правихме прогнозите, 5% бе нивото през 2012 ако имаме резерв от 10, може да се вдигне процента. Господин Фария спомена и за биогоривата. Стимулирането на биогоривата. В политиката за инновации ще трябва да се предвидят финансови усилия за биогоривата, защото тук изоставаме второто поколение биогорива много малко, бавно напредва. Биогоривата ще са основен елемент от намаляване на климатичните промени в бъдеще. Господин Егер попита какво става с фермите, селското стопанство – Европейския съвет взе решение да се включи при подялбата на усилия промените в земеползването и горския фонд. Ще обсъдим с държави членки как да направим всичко това. По кой стълб? Но ще имаме правила за отчетност. В селско стопанство има емисии, но има нещо и в горското стопанство, така че се нуждаем от ясни правила, за да се види какъв е, какво е въздействието на селското стопанство като цяло. Не може само интензивното отглеждане на едър рогат добитък да се взема пред. Трябва да се разгледа цялото селско стопанство като цяло, да се види какво става с, стопан, с горския фонд, да се види как изцяло се изчисляват е, емисиите. Искаме селското стопанство да даде своя принос за постигането на целите. Бонът му спомена за частните инвестиции в финансирането. За да се мобилизират 100 милиарда долари до 2020 година, се нуждаем от държавни и частни средства. Ще видим какво е сегашното ниво на финансиране, къде се намираме в момента. Много трудно се изчисляват честните инвестиции. Размера е между 40 и 140. Трудно е да се предвиди, да се изчисли за каква цел точно се използват инвестициите. Ако трябва да видим какво прави частния сектор за адаптацията, много често има големи проекти, пристанище, с опазване на бревата линия. Каква е частта на адаптацията? Много трудно е да се изчисли. Но така един честно, че най-важното е предпоставка за набиране на частни средства – е да няма регулаторен риск, да има среда, която благоприятства инвестициите в развиващите страни. Най-хубавото развиващите се страни е да определят ясни линии на инвестиции и да се наберат частни средства. Много важно е да няма регулаторен риск, да има сигурност на инвестициите. Иначе положението ще е много сложно. Господин Село, намаляването на изкопаемите горева. Когато казваме, че има амбициозен ангажимент в Съюза, трябва да видим АНДС, които се обсъждат. Започваме с Швейцария. Швейцария е първата, малка страна, след това Европейския съюз, след това Американското, Мексико, Лихтенштайн, Габон, Мексико, Норвегия. Това е до момента. Имаме амбициозен ангажимент от европейска страна. Целта е много ясна. Тя е вътрешна защото е поне 14% вътрешно, без международни кредити, т.е. ние поемаме ангажимент на собствената си територия. Това е много важно, което е доста амбициозно. За да се изпълни тази цел, трябва да се постигне баланс и се намалят емисиите с 14-40% поне 30% енергийна ефективност и 27% възобновяеми източници. Ако държавите членки Харватска и Италия имат енергиен микс с въглища, си изберат свой подход, те трябва да изпълнят целите и за намаляване мисли в другите области. Имат охлаждане, транспорт, селско стопанство, много сектори – енергийна ефективност на сградите, енергийни показатели на, сградите, с цял набор от мерки за намаляване на емисиите в държавите членки. Трябва да имаме ясна система на управление. За да следим изпълнението на целите през периода. Господин Каденберг. Екодизайн. Това е добра директива. По време на предизборната кампания някои критикуваха всичко заради един-два проблема, но те забравят основния напредък, постигнат от потребителите с по-енергийно ефективни уреди и с, високо намаляване, с голямо намаляване на енергия. Казаха вече за економиите на домакинство за годината, така че това действа. Европейски се превърна в номер едно в иновациите с целия свят – Проблемът е, че трябва много внимателно да се избират новите продукти. Те трябва да са много енергийна ефективност. Трябва да се работи с организациите на потребителите. Полуката е, че трябва да се води добър диалог с тези организации. Да се общува с пресата, случва се Комисията иска да ограничи мощността на прахосмокачките или нещо друго. Забравя се обаче, че компютрите, ходилниците са подобрени стъпка по стъпка. Трябва много внимателно да се изберат новите продукти. Oh, well, of course. In the, in the, in the energy market design, one of the things we, we, we have. Uh, Съобщението за енергийния пазар трябва да се разгледа въпроса за самодостатъчността, самогенерирането. съвместно генериране. Всичко трябва да е последователно. Защото мрежата си има своя капаницет. При всяка форма на генериране има осложнения. Затова се нуждаем от регламент на европейско равнище, в който да следят насоки за държавите членки, предложени бюджети за поддържане на мрежата. Когато се включи някакъв мрежа, трябва да участва в тарифите, но те не трябва да са толкова високи, че да се възпрепятства предприемането на подобни мерки. въпроса за Канадските острови. Аз не съм испански комисар, а европейски. Нито критикувам, нито защитавам дадено правителство. А ако страна не изпълнява директива, то трябва да я посоча с пръст, независимо коя страна е. Сега дългата ми практика сочи, че когато има разлив, трябва да се спазва протокол. Испания е страна с много разливи. То тогава трябва да се спазва протокола за предприятите мерки. Предприема се мерките по протокола. Това, което чета в пресата, ми оставя с впечатлението, че се върши всичко необходимо, и че има добро сътрудничество, следва се протокола. При подобни случаи винаги има доста притеснение, което е нормално, защото трябва да се опазват екосистемите. Не мога да дам отговор като европейски комисар, но като гражданин чета пресата и като бивш екоминистър знам какво се случва има редица оперативни протоколи, които трябва да бъдат изцяло спазени от всеки инцидент. Може да се получим да се въведе по-добра система, да се предвидят повече средства. мисля, че в момента основният разлив е преодолян сработил. А, и последния въпрос. Швейцарии и пазарите. Искам всички пазари по света да бъдат интегрирани. Швейцария имам естествени предпоставки за връзка, но има някои институционални проблеми, които трябва да се решат прекратяване преговори с Швейцария, да решим проблемите с кодовете на мрежата. Има някои висящи неща. На първия пазар, с който може да се свържем, е Швейцария в близко бъдеще. След това могат да се помисли за други въпроси. сътрудничество с други държави членки, за да стигнете нашето развитие с Китай, с САЩ. Относно въглищата, повтарям, подкрепяме улавянето съхранението на въглерод. Ако можем да развием тази техника през следните няколко години, въглищата могат да се останат част от енергийния микс без да се превръщат в пречка пред постигането на общите цели за климата през 2050. та Значи, целим се 40% намаление на емисиите през 2300, през 2050 целта на Европейския съюз е 60. 2100 0 За да се подготвим за бъдещето. И за да следваме пътя, трябва да разработим метод за улавяне и съхраняване на въглерод. Ние ще продължаваме да насърчаваме иновации и по линия на Хоризонт 2020, за да се разработи тази идея до етап предлагане на пазара, за да се стигне до успех. Отделяме много усилия на въпроса. Благодаря. Thank you very much, Commissioner, for all your answer and... Благодаря ви, господин комисар, за доброто сътрудничество в рамките на структурирания диалог с комисията. Преди да приключим, бих искал да се върна на точка трета, която забравих преди малко. Приемането на протокола от заседанието 29 януари от 18 март. Ако нямате възражения, протоколите се приемат Нека ви напомня също така, че следващото заседание ще се проведе на 6 и 7 май в Брюксел. Мога само да пожелая на всички ви добър апетит. Sì, un attimo facciamo tutto